Госпожа Сенялова а, има думата като докладчик. А, вие, колеги, които напускате залата, ви моля да го направите така, че докладчика да може да говори. Тоест да, да излезете бързо и мълчаливо. Госпожо Сенялова, имате думата. Děkuji за slovo, vážený pane předsedo, vážený pane komisaři. Благодаря, Господин председател, господин комисар, драги колеги. Докато напускате залата, аз ще продължа със своето изказване, но за да мога... Но искам да кажа, че дебатът е след приемането на 2 март от страна на съвета на позицията на първо четене на позицията за изискванията за одобрение на типа във връзка с разгръщане на бордовата система ИКОЛ. Регламентът е резултат на няколко инициативи. Целта е да се гарантира разгръщане на бордовата система ИКОЛ с номера 112 за спешни повиквания в Европа. Това е безплатният номер, който може да се използва от всички потребители. Европейския парламент и държавите членки приеха решение за разгръщане на системата ИКОЛ, по силата на която след октомври 2017 година ще бъде въведена общоевропейска инфраструктура за доброто функциониране на тази система. Текста допълва решението във връзка във връзка с изискванията за одобрение на типа за системата eCall. Новият тип на, лек, на МПС, на леките моторни превозни средства и търговските превозни средства ще бъдат съоръжени с система, при която номерът за спешни повиквания ще бъде активиран автоматично. Ние настояваме че не сме съгласни с доброволното въвеждане на тази система в рамковото решение през юли ние поискахме позиция относно разгръщането на тази система като публична услуга. През юли 2013 година беше представена система и започнахме работа в комисията ИМКО и в комисията по транспорта и туризма, ИТРЕ, комис... комисията Либе. Всички тези комисии дадаха своето съгласие за разгръщането на тази тема. Искам да благодаря на докладчика, докладчиците в Сянка и на колегите, които участваха в тази дейност. През февруари 2015 година Европейския парламент прие позицията на първо четене. След изборите тази позиция е мандат за преговори с държавите членки, съветът, както и парламентът въведаха редица изменения по време на първото е, полугодие миналата година проведахме три тристранни срещи, плюс няколко работни срещи, които доведоха до споразумение между различните институции. Искам да благодаря на представители на италианското председателство и на е, литовското правителство за, и на литовското представителство за е, плодотворното сътрудничество. Европейския парламент успя да въведе няколко изменения, е, например връзката с системата за спешни повиквания 112, системата за спътникова радионавигация, искането за представяне на е, проучване, за да може комисията да засили работата си по услуги имащи добавена стойност. Това би било допълнително предимство за потребителите и засилване на конкурентоспособността на европейската промишленост. Искам да благодаря на парламента и службите на парламента за помощта им. Текстът гарантира на правото на спазване на личните данни, което е задължителен елемент за парламента и то от самото начало. Комисията по граждански свободи е, участва в разработването на ясни правила за защита на личните данни. Колите е, е, съоръжени с тази бордова система няма да бъдат предмет на непрекъснато наблюдение. Системата трябва да бъде неактивна, докато не бъде задействан номера за спешни повиквания. ще бъдат включени минимален брой лични данни, които са необходими за задействане на спешното повикване. Е, данните ще бъдат е, е, заличени от памета на системата. Функционирането на системата изисква сътрудничеството на различни фактори. Държавите членки поискаха повече време, за да може да се въведе необходимата инфраструктура. Драги колеги, аз ви приканвам да приемете този текст без изменения. Това споразумение, което е приоритет на комисията ИМКО и на подпомагащите комисии, е всъщност мандата, който ми беше възложен от Европейския парламент по време на предишния мандат и е в съответствие с изискването на Европейския парламент. Председателя, благодаря на докладчика Сеналова. Давам думата на Европейската комисия. Заповядайте, господин Хоган. Господин председател, уважаеми госпожи и господа депутати, първо бих искал да благодаря на докладчицата госпожа Сеналова и на Комисията на парламента за вътрешния пазар за неуморната им работа. Е, комисарът Бенковски, който е, се занимава с този въпрос, е възпрепятстван да присъства днес поради което докладвам е, от негова страна, от негово име. Аз съм убеден, че без ангажираността, която проявяват комисиите на парламента, в това число за транспорта и туризма, за промишлеността и за гражданските права и свободи, не бихме постигнали такъв напредък. Безопасността на движението по пътищата засяга всички ни и ние сме направили немалко да повишим безопасността на движението. Независимо от това, все още твърде често се случват пътно-транспортни происшествия. И особено когато те са тежки, е, всичко е необходимо да се направи, е, за е, да пристигне на време помощ и времето, което е необходимо, би било съкратено, ако спасителните медицински служби получават надежна информация своевременно. Ето това е приносът на системата ЕКОЛ, която подава автоматично необходимата информация веднага след настъпването на происшествието и по този начин драматично се съкръщава времето от происшествието до пристигането на спасителните служби. Преди една година, през април 2014 година, Европейският парламент гласува за решение за създаването на необходимата инфраструктура за тази услуга. Днес е, ще можете да сложите венец, така да се каже, на това начинание, като приемете законодателство, което задължава е, всички е, леки и, и полулеки автомобили да бъдат оборудвани с такава система. Комисията изцяло ви подкрепя в това начинание. Като при това е, текстът е, не пренебрегва обстоятелството, че на пазара вече се разпространяват различни е, системи, които имат своите достоинства. Но задължителният характер на системата по предстоящото законодателство ще гарантира по-широкото и разпространение. При това ще бъде гарантирана поверителността, неприкосновеността на личната информация. Системата ще подава само абсолютно необходимата информация и то в случай на тежко пътно-транспортно происшествие. И тази информация информация няма да бъде съхранявана в системата повече отколкото е необходимо. Ето защо гражданите ще могат да бъдат сигурни, е, че неприкосновеността на личния им живот ще бъде съхранена, при това без да се проследява по-нататък тяхното движение. В тази връзка отново бих искал да подчертая големия принос на Комисията на Европейския парламент за гражданските права и свободи. Господин председател, госпожи и господа депутати, знам, че всички сте нетърпеливи системата да влезе в експлуатация преди 2018 година. Но също време трябва да дадем реалистичен срок и на производители и на потребители. Остава на вас, госпожи и господа, да превърнете тази прекрасна инициатива в закон. Благодаря. Сега думата имат политическите групи. Карлос Коели от името на НП. Заповядайте две минути. Благодаря, господин председател, господин комисар, колеги. Най-напред искам да поздравя колегата Сеналова за извършената от нея работа. Трябваше да минат няколко тристранни срещи и доста работа. В крайна сметка постигнахме компромис, който дава възможност да реализираме проект, за който парламента настоява от 2003 година. Като докладчик в Сянка от НП аз подкрепям текста, който ще се гласува утре. Той отразява добавена стойност, що се отнася до безопасността по пътищата. Системата ИКО спомага за да се спаси живота на хората Хиляди семейства са били почернени в резултат на катастрофи. В този контекст системата ИКОЛ e с пряката връзка с номера за спешни повиквания 112 ще спомогне за намаляване на броя на жертвите. Ние сме длъжни да направим това. Е, ще бъдат предадени минимум данни за пътниците, за превозното средство и по този начин ще може да се улесни предоставянето на бърза е, и ефективна спешна помощ. Сега имаме нужда от е, изисквания за одобрение на типа. Имаме нужда от повече Европа. На европейско ниво е ясно, че можем да дадем своя принос за решаване на важни въпроси, като намаляване на броя на жертви по пътищата и осигуряване на по-бърза помощ за жертвите. Системата ИКОЛ e е бърза безопасност, ще работи на територията на всички държави членки и ще защитава личните данни е, задължителната връзка с номера за спешни повиквания от 2018 година ще подобри безопасността по пътищата. Благодаря думата има госпожа Гебхар за минута и 30 от името на Сирийските демократите. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, госпожо Санялова, благодаря за отличната работа, която се върши и за резултата, който ни предлагаш. Резултат, с който ние сме съгласни. Ние, социалистите и демократите, утре ще гласуваме за предложения от теб компромисен текст. За социалистите и демократите беше изключително важно да направим а, така, че след пътно-транспортно происшествие помощта да престигне много бързо. Един проблем обаче се отчета от самото начало с тази система. Проблема с защитата на данните. Това беше основната тема, около която се въртяха дискусиите. Ние смятаме, че е, решението на така наречените спящи системи е правилното. Е, системите е, кос позволяват е, да се, е, не позволяват да се провери е, по какъв път е, е пътувал е, автомобила. Също така няма да бъде възможно тези системи да е, съхраняват данни за здравословното състояние на водача. Е, нашето желание е да има просто система, която да направи така, че помощта по възможно най-бързия начин да пристигне на местопроизшествието и да получи информацията, която е необходима за това къде се е случило происшествието и каква помощ е нужда и какъв е най-бързия път за достигане до местопроизшествието. Смятам, че сме свършили добра работа, гарантирали сме защитата на данните и бързото пристигане на помощ. И мисля, че точно това е смисъла на нещата. Думата има госпожа Ван Басойт. Уважаеми колеги, през декември в комисията ИМКО постигнахме компромис по отношение на ИКОЛ. Днес Четири месеца по-късно, аз като докладчик в Сянка от е, е, ЕКР, е, много се радвам, че разискваме тази тема на пленарно заседание и утре ще го... Много хора загиват в резултат от пътно-транспортни происшествия. Системата ИКО най-вероятно ще позволи една част от тях да бъдат спасени. Е, системата ECOL автоматично се свързва с централите за спешна помощ. Е, по този начин се пести е, време и се спасяват животи. Системата има и много други предимства. Тя намалява броя на задръстванията и предлага ефективна помощ. Хубаво е, че ние в Европейския парламент можем да допринесем за подобряване на безопасността на пътищата, използвайки модерните технологии. Данни се предават единствено при отваряне на ЕАБЕК. Тези данни се съхраняват само временно. Това, което Алде предлага като изменение, не може да бъде подкрепено от нашата политическа група, а именно системата да може да бъде ръчно изключвана, защото по този начин целта няма да може да бъде постигната. Надявам се утре да изпратим полити... положителен сигнал. Госпожа Кала за Алде. Um, uh, Гласуването по ИКО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 е окончателният текст, който включва разпоредби, благодарение на който системата няма да бъде предмет на злоупотреби и има гаранции за защита на личните данни. Личните данни са много важен въпрос за моята група. Целта на ИКО е да спасява живота на хората и трябва да се използва само за тази цел. Да не забравяме, че коланите спомогнаха да се намалят брой на жертвите с около 40%, макар че когато бяха въведени, мнозина бяха скептични. След това дойдоха въздушните възглавници и сега е системата ИКОЛ. Системата ИКОЛ има нужда от надежна нова технология. Технологията ИКОЛ може да спомогне за подобряване на безопасността. За страни като Естония тази система може да е много полезна за, в интерес на бързото пристигане на спешна на бърза помощ. Инвестициите се правят от фирмите, но е много важно това, че в случай на катастрофа бързо ще дойде спешна помощ. От името на Обединената левица господин Кюнен. Госпожа Кюнен. Благодаря, господин председател. Тук е, можем да говорим за прецедент. Е, е, в бъдеще ще трябва да отдаваме все повече значение на регламентацията на движението по пътищата, а и във връзка с опазване на неприкосновеността на личните данни. Според мен не е желателно, дори не е и възможно да се регламентират, така се каже, на парче тези въпроси. Трябва да определим принципите, да ограничим полето в е, Европейския съюз, е, що се отнася до събирането на лични данни. Е, има редица разногласия по този въпрос, както в нашата група, така и в парламент. Но в Европейския съюз ние сме се ангажирали да намалим броя на пътно-транспортните происшествия с 50% още през това десетилетие. И затова трябва да се използват всички възможни средства. 27 500 души са е, загиналите е, от пътно-транспортни происшествия и аз не мога да приема е, това, че защитата на човешкия живот и защитата на личната информация се поставят като альтернатива, като противоположности на една и съща дилема. Благодаря. Господин Албрехт, от името на Зелените минута и половина. Uh, благодаря, господин председател. Позволете ми да благодаря на докладчицата за положените усилия. А, има значително подобрение на, на, на технологиите, очевидно, но честно казано, на, трябва да признаем, че е, тази мярка, този регламент няма да възпрепятства пътно-транспортните происшествия, тъй като безопасността на движението по пътищата, предотвратяването на происшествията се свежда до преодоляване на причините. шофирането с превишена скорост, след употреба на алкохол и така нататък. Разбира се, тази електронна система за подаване на информация ще осигурява по-бързо помощ при стигане на, на спасителните екипи и така нататък. Но в същото време става дума и за технически капацитет, а на този въпрос все още не е даден отговор. Независимо от това, аз лично, като водач на МПС, смятам, че системата е нещо добро. Но защо да не се даде възможност на хората да направят своя избор. Тоест, тази електронна система да не се монтира без тяхното съгласие. Защото какво имаме в тази черна котия? информация се събира непрекъснато за местонахождението на моторното превозно средство. Да, тя не се изпраща, освен при настъпването на МПС, но ако законодателят или съдебен орган реши да поиска тази информация, тя вероятно би могла и да бъде разкрита. И тази черна котия ще се превърне в котията на Пандора, опасявам се. Благодаря. Сега, независимите, уважаеми господин Майя за една минута. Благодаря, господин председател. За мен въвеждането на подобна система във всички страни членки е нещо добро. Много производители на автомобили вече вграждат а, такива системи. Системата няма да може да предотврати происшествията, но ще помогне да се спечели ценно време между самото происшествие и пристигането на помощта. За мен обаче не са решени няколко проблема. Първо, а, а, има производители, които вече вграждат такива системи. Те втора система ли трябва да вграждат или какво трябва да правят? Второ, а, за мен сроковете за за създаване на централи за обработка на заявките е твърде оптимистичен от октомври. Според мен това няма да бъде възможно. И третия проблем е свързан със сигурност с защитата на данните. Все още трябва да се дискутира по въпроса и да се изяснява. Господин Шваб за минута и 30. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, аз също искам да благодаря на госпожа Саналова и нашия докладчик Сянка Карлос Коелио за работата, която свършиха във връзка с този сложен законодателен акт. Работата е завършила а, и а, резултата ще позволи във всички 28 а, страни членки а, да се направи при происшествие връзка с номера за спешни повиквания 101 12. Трябва да бъде ясно, че това е важна стъпка за подобряване на инфраструктурата за безопасност в Европейския съюз. Аз и групата на НП е много радостна от този факт. А, ако правилно се спомням, либералите ще имат само едно а, изменение, а, е, а, е, е, именно предложение за отхвърляне. Либералите обаче не се аргументират защо ще гласуват а, против. А, заради защитата на данните, добре, но аз а, а, искам още веднъж да почетая, че повикването ще бъде изпратено само при отваряне на РБ, което означава, че пътно-транспортното происшествие е сериозно, проблема е е сериозен. И тук съм съгласен а, е, с социалистите, които казват, че сме намерили много добър компромис между защитата на данните от една страна и второ а, е, а, е, подобр... и от друга страна подобряването на инфраструктурата за безопасност. Аз мисля, че днес центъра на нашата дискусия стои не въпроса за безопасността на движението, а, а въпроса за това дали ще успеем да въведем тази система до 2017. Смятам, че ще е бъде възможно. Приемате ли въпрос със синя карта, господин Шваб? Е, От господин Рубик. Благодаря, господин председател. Колега Шваб, а, е, е, интересуват ме а, системните изисквания за а, монтиране на такава бордова система. Те, а, а, в съответствие ли са с напредъка на техниката? Благодаря, колега Рубих. Ние се намираме в процедура на второ четене. Тук Става дума не само за а, едината система а, 112, а и за частните системи. Частните системи за спешни повиквания ще продължат а, да съществуват, никой не пречи а, да се работи а, и с тях. А, всички ще спечелят. Господин Вайденхолцер за една минута. Благодаря е, и аз на докладчик е, за свършената работа. Радвам се, че ще приемем е, нещо, което ще спасява човешки животи. Радвам се, че парламента успя да намери обща позиция, успя да подобри предложението на комисията. Това показва до каква степен е развито сътрудничеството в парламента и между парламентарните комисии. Е, смятам, че въпроса за защитата на данните е, е много важен. Много обсъждахме въпроса за това дали тази система трябва да бъде доброволна или не и смятам, че успяхме да намерим добро решение, което да гарантира защитата на данните. Много е важно също така да имаме система, която да е достъпна за всички, да има обществен характер. Благодаря. Една минута за господин Далтън. Благодаря, господин председател. Превенцията на автомобилните катастрофи е важен приоритет но вниманието ни трябва да бъде насочено към онези механизми, които ще спомогнат за безопасността. Аз не подкрепям задължителната система по четири причини. Първо, системата работи възоснова на сигнал от мобилни телефони, които няма добро покритие навсякъде. Второ, необходими са значителни инвестиции в инфраструктура и те ще намалят броя на катастрофите с 0,5%. Имаме нужда от по-добри разходоефективни мерки. По-сериозен проблем за мен е защита на личните данни. Това означава, че всяка кола може да бъде проследена. Не приемам това. Ние, консерваторите, водихме борба, за да бъдат въведени гаранции срещу това, но въпреки това съм убеден, че гражданските свободи са изложени на риск. Ние подкрепяме само доброволна, а не задължителна система. Госпожа Гежзине Майснер за минута и половина. Благодаря, господин председател. Първо искам да благодаря на Олга Сенялова. Много е ценя като колега, но едно нещо ме безпокои когато беше представена системата ЕКО, аз също тогава казах, че е, системата е чудесна, защото ще помага при происшествия. Но още от самото начало попитах къде е копчето за изключване много важна за нас безопасността, но тази система е свързана а, с, с събиране на, на лични данни. А, а, има толкова много неща, които човек може да избира дали иска или не. Например, при един кабриолет, дали да му се отваря покрива или не. Тук обаче за данните тази възможност не е предвидена. А ако не искам да бъда спасена, какво става? Има и такива случаи, в които хората не искат да бъдат спасени. За това трябва да има копче, с което тази система да бъде изключена. Системата по начина по който се предлага представлява нарушаване на защитата на данните и на личната свобода. И предложението на АЛДЕ вървят точно в тази посока. Благодаря ви и за това, че ни спестихте време. Господин Трузински, една минута, заповядайте. Благодаря, госпожо, господин председател. Благодарение на дадената препоръка, безопасността на движение по пътищата става приоритетна за Европейския съюз. В Франция тази инициатива се подема и трябва да кажем, че водачите се превръщат в дойна крава в интерес на производителите. Имайки предвид, че е, системата е скъпа и ще повлияе значително върху крайната цена на моторното превозно средство. Системата ще се обажда автоматично на 112, ще подава информация за геопозиционирането на автомобила. Всичко това е много похвално. Обаче гаранциите са, пълно, са напълно недостатъчни. Още повече, че статистическите данни, на които се основава предложението, са струва ми се дадени някакси на изуст comment pouvez vous garantir que ces données ne така ще гарантирате, че тези данни, по-нататък, които подава системата автоматично, няма да бъдат използвани за други цели, освен за безопасността на движението по пътищата. И по всички тези причини и съображения ние ще гласуваме против проекта. Благодаря. Колегът госпожа Галперц, мината и половина. Един е европейски пазар и услугите, е, които се предлагат на него, трябва да могат да е, работят и в екстерни случаи, като едновременно с това пазят нашата лична сфера. Ще започна с това и ще продължа с благодарности към докладчика за балансираното предложение. И слушахме много експерти във връзка с този доклад. И мисля, че успяхме в крайна сметка да изработим балансирано е, предложение. Системата не може да бъде е, изключена и това е правилно. Има много случаи, при които е, шофьорът следствие на происшествието е, е притиснат, не може да се движи, загубил е съзна... съзнание или няма покритие мобилния му телефон и той не може да се обади. Ето защо е не? необходимо системата ИКО да бъде вградена във всички автомобили. Това ще бъде свързано и с определени разходи ясно, но е важно системата да се монтира на борда на всеки един автомобил. До 2018 година имаме достатъчно време да направим последните финни настройки, защото тази система може да спаси много животни. За това смятам, че системата е добра и аз съм за нея. Госпожа Стайлър. Благодаря. Искам да благодаря на колегата Сеналова за чудесната работа, която започна по време на миналия мандат. Никога, работата не винаги беше лесна, но в крайна сметка резултатът е много добър и той ще бъде а, опазването на живота на хиляди. Безопасността е много важна. При сериозна катастрофа а, бърза контактът с, с бърза помощ ще бъде автоматичен. По този начин и семействата, които пътуват в чужбина, ще бъдат по-спокойни. Европейския съюз въвежда в нови технологии, за да подобри качеството на живота на гражданите. Тази технология създава система от интелигентни приложения, които си взаимодействат. За пример давам интелигентни градове. ИКОЛ е пример за инструментите за интелигентна мобилност. В колите имаме пример за пряко използване на новите технологии. Приветстваме резултата, който те ще имат върху безопасността по пътищата. Благодаря, госпожа Форд има думата за една минута. Близо 26 000 души е, загиват всяка година при пътно-транспортни происшествия в Европа. И ако а, е, някога сте а, е, пътували а, по магистрала, а, както аз съм пътувала не веднъж със своето семейство, естествено а, бихте държали а, помощ да пристигне колко се може по-скоро при настъпването на а, пътно транспорт. Е, повдигат се тук е, възражения е, за защитата на личните данни, за това, че ще се осъществява пряка аудиовръзка с автомобила, която водачът е, няма да може да изключва. Освен това, твърде строго и ограничително се предписва е, избора на техническо решение и аз се опасявам, че текстът не дава възможност е, за въвеждането на нови технически решения, които след време наистина могат да възникнат. Още повече, инфраструктурата, която ще осигурява тази система, ще струва немалко пари. И за съжаление, тези пари ще бъдат отклонени от други мерки за спасяване на човешки живот Експертите твърдят, че похарчени там тези пари биха били похарчени по-добре. Разбира се, е, Макар и е, е, нашата докладчица и с усилията на всички ни, предлаганото от Комисията законодателство да е значително подобрено, аз мятам, че още има какво да се желае. Искам да ви кажа, че това е първият дебат за днес. Няма да мога да дам думата на всички, които поискаха да се изкажат в, рамка, в рамките на процедурите за спонтанни изказвания. Ще дам думата само на 8 души, естествено представители на политическите групи. Думата има госпожа Тун и Хохенштайн. Благодаря. Благодаря, господин председател. Аз също убедено подкрепям тази задължителна система а, за аварийна информация в новите пътнически автомобили. На онези, които все още хранят опасения, за пореден път можем да кажем, че сме се постарали да, да осигурим едно приемливо равнище на е, лична неприкосновеност. Е, системата няма да може да идентифицира, да проследява автомобилите. Е, в текста са добавени много разумни, мъдри бих казала, изменения и допълнения. И аз приветствам това усилие на докладчицата. Наистина става въпрос за човешки живот. И все още има какво да се направи обаче. И толкова по-добре, е, че е, се занимаваме е, не само с безопасността на движението по пътищата, а и с замърсяването, което причинява автомобилния транспорт. Все още има случаи на премахване на филтрите за твърди частици е, от дизеловите двигатели, което е, което е незаконно. Има фактически е, незаконни сметища е, за такива изхвърлени компоненти. И ние би трябвало да не отслабаме вниманието си и усилията да подобрим положението. Господин Данти, благодаря, господин председател, господин комисар. Времето за получаване на бърза помощ е свързано с бързината, с която се прави връзка с службите. Ето защо системата ИКОЛ е важна стъпка напред за опазване живота на всички граждани. Благодаря на колегата Сеналова и Италианското председателство решителността, с която преследваше целта спазването на европейските стандарти за безопасност на пътищата. Включени са различни сектори и аспекти, в това число баланса между сигурност и защита на личните данни. Аз мисля, че в случая е намерен много добър компромис. Това споразумение е много добър пример за е, за европейска интеграция, за Европа, която е близко до гражданите. Трябва да работим в тази област. Надявам се, че ще успеем да приемем една норма, която осигурява повече сигурност за всички европейски граждане. Господин Корбет по процедурата. Искате да се изкажете ли? Заповядайте. Господин председател, виждам, че няма нито един изказал се от групата на Европа за свобода. Защо? Може би смятат, че този акт е лоша идея или пък се притесняват от това, че има европейски акт, който има толкова широка обществена подкрепа и това не им харесва. Мога само да кажа, казва председателят, че групата Европа за свобода и демокрация не е пожелала да се изкаже. Това е единственото, което мога да съобщя тук. Сега процедурата по привличане вниманието на оратора госпожа Пълнова за минута и половина. Президенте, Уважаеми колеги, утрешното гласуване за въвеждането на системата ЕКОЛ ще отбележи и завършика не само на 6 години упорита работа от страна на Европейския парламент. Утрешното гласуване ще от, е, се превърне в призив към комисията да приеме законодателни мерки колкото се може по-скоро, за да гарантира задължителния характер на системата във всички европейски държави до 2018 година. И още повече, утрешното гласуване гласуване ще бъде решителна стъпка напред към спасяването на човешки живот. Сред най-красноречивите примери е, за е, приноса, който има Европейския съюз към е, благосъстоянието на своите граждани. Наред с всичко останало можем да, да споменем важната роля, която играе цифровата технология е, и винаги, когато обаче е, говорим за цифрови технологии, възниква въпроса за личната неприкосновеност. И наистина докладът повдига въпроса Пояснява се, че информацията ще се използва само в случай на сериозно пътно-транспортно происшествие, а не за проследяване на движението на гражданите. Аз се възползвам от възможността да призова производителите на автомобили и всички държави членки да се възползват от това ново законодателство. Благодаря госпожа Флашикова Бенова за една минута. Дякуем вам пекни пан председателци. Тема... Благодаря. Тази тема е изключително сложна, но искам да благодаря на Олга Сеналова за това, че разработи е, доклад от толкова високо качество. Работим по тази тема от 2005 година. Според мен тази нова система може да спаси живота на хиляди и е жалко, че срокът непрекъснато се отлага. Безопасността по пътищата следва да бъде приоритет за Европейския съюз. Трябва да приемем законодателство, което да повиши безопасността на гражданите по пътищата. Статистическите данни са мрачни ние трябва да работим и за подобряване на ефективността и ефикасността на е, службите, оказващи първа помощ. Е, ето защо съм убедена, че системата ИКОЛ ще донесе положителни резултати и ще спаси живота на много хора. Всяка минута и всяка секунда е от значение. Убедена съм също така и, че правото на защита на личните данни не може да се отхвърли. Господин председател, никой не се съмнява в ползата от системата ИКОЛ, която може да спаси живота на много хора след автомобилна катастрофа. Въпросът е какви гаранции има за защита на личните данни? Как ще гарантираме, че никой няма да ни проверява? Принципът на гъвкавост създава голям вакуум. Запазването на данни дори за кратък период от време е нередно. Трябва да видим какво ще случи в бъдеще. Може би данните ще трябва да се пазят по-дълго. Трябва да видим как се съчетава това с цифровия трафик? Никой не ни казва каква ще бъде съвместимостта с автоматичните автомобили в бъдеще. Има нужда от гаранции за защита на личните данни, така че те да не бъдат предмет на следване. Тази система ще бъде ефтина и лесно достъпна. Тя ще спасява е, животи при пътно-транспортно происшествие. Твърде много хора загиват по пътищата. Смятам, че фактът, че помощта ще пристига бързо, ще намали броя на жертвите, така както беше при въвеждането на ербега и предмазните колани. За мен и моята политическа група е, е важно, че успяхме да се споразумеем относно защитата на, на данните. За това ще подкрепя доклада и ще гласувам за въвеждане на системата. Господин председател, Уважаеми колеги, е, сигурността е, по пътищата е, е нещо много важно. Броя на пътно-транспортните происшествия всяка година е твърде голям. 26 000 са жертвите годишно. Освен това, трябва да кажем, че трябва да се направи нещо и за превенцията на тези происшествия броят на загиналите по пътищата може да се ограничи и с намаляване на максималната разрешена скорост с 10 км в час. Друго, което може да се направи в превентивен план е работата по възпитанието а, и просветителска кампания за неупотреба на алкохол а, при а, е, е, шофиране. Системата ИКОЛ няма да намали броя на происшествията, но ще намали броя на жертвата. Има още много място за компромиси а, е, за а, защитата на данните. Госпожин Обермайер има думата. Господин председател, систем, автоматична система за повиквания, която да доведе бърза помощ, със сигурност е нещо а, много хубава. А, виждам два големи проблема, свързани с нея. Първо, телематичната платформа, която предлагат системите, трябва да предлага също така достатъчно добра защита на данните. Смятам, че това изобилие от данни ще бъде много апетитно за производителите на автомобили. За мен също така е много проблематичен въпрос с, с измамната сигурност. Знаем, че има много места, на които няма покритие и не всяко място помощта може да достигне бързо. За това сигурността, за която говорим, е измамна. Също така не знам дали ще могат да бъдат спазени сроковете, които залагаме. Трябва да бъде свържена още много работа, за да се постигне унази сигурност и онова състояние, което има в Германия и Австрия. Госпожа Мариана Петир за минута и половина. Председниче, парламент е донио odluku. Благодаря, господин председател. Парламентът е взел решение в подкрепа на въвеждането на системата ЕКОЛ. Чрез регламента тази система ще бъде монтирана във всички леки и полулеки автомобили. В същото време ще се е, опазва личната неприкосновенност и ще се спасява човешки живот. Благодарение на автоматичната връзка с е, телефонните номера е, за спешна помощ. И тази система трябва да бъде на разположение на всички граждани безплатно. Държавите членки още повече трябва да положат усилия да популяризират тази система. Други държави членки ще трябва да вложат средства в далекосъобщителна инфраструктура, за да може да действа на практика системата и, и е, всеки автомобил да може да бъде локализиран незабавно навсякъде на територията на Европейския съюз. Това далеч не е така все още. Е, За това ще бъде необходимо време. Благодаря, председателят. Прекъсва ораторката госпожа Капо, господин Капото, извинете за една минута. Системата пол е важен принос за безопасността по пътищата. С тази система могат да се осигурят да се осигури бърза помощ за автомобилистите по пътищата и ще се е, спаси живота на стотици, ако не е. Благодарение на данните за място на катастрофата могат, може да се направи бърза връзка с съответните стълби. Много важен приоритет заедно с това е защитата на личните данни. Не бива да се злоупотребява с тази информация. Данните трябва да се управляват така, че е, да, не се, че да се е, използват и в рамките на интелигентни градове. Председателят е, дебатът приключи. Думата има комисаря Хоган. Uh, Благодаря, господин председател. Благодаря на включилите се в е, разискванията за много конструктивния дух на диалога. Е, е, много добра беше тази възможност да чуя тук всички мнения. Разискванията определено сочат, че е на лице подавляваща подкрепа за въвеждането на системата ЕКОЛ аз съм благодарен за тази подкрепа. Мисля, че общо заето Европейският парламент за пореден път прояви решимостта си за максимално позатворяване на ползата от тази система и определено радва да сме свидетели на такова единодушие в Европейския парламент по отношение на безопасността на движението по пътищата. Тук става въпрос за едно ново технологично решение, което да бъде въведено в производствения процес, в конструкцията на автомобила. Тук не става дума за посягане на личните данни на когото и да било. И регламентът постига равновесието между спасяването на човешки живот и опазването на личната неприкосновеност. Разбира се, пътно-транспортни происшествия ще има, защото те се дължат на поведението на водача, но не би следвало да се е, харчат е, е, пари, които са отделени за защитата на човешки живот, за, за спешна е, неотложна помощ, спасителни работи и така нататък, да се отклоняват те е, към въвеждането на тази технология. Е, госпожа Форд тук говори за 100 евро, но всъщност основните компоненти, геопозициониращата система, антената за мобилна комуникация, вече са част от конструкцията на автомобила. И съответно не става, изобщо не става дума за 100 евро. Е, далеч няма да струва толкова скъпо е, е, тази технология да се превърне в неразделна част от автомобила и да способства за спасяването на човешки живот по пътищата. За пореден път благодаря на докладчицата за положените усилия. Госпожа Сеналова, сега докладчицата за заключителни думи. Благодаря. Господин председател, позволете ми да отправя благодарност към всички колеги, които се включиха в дебата и изразиха подкрепата си. Впрочем, оказваха ми подкрепа по време на целия законодателен процес. Както вече казах, в началото се натъкнах на някои критични бележки по отношение на въпросната система и съм убедена, че Европейският парламент, наред с държавите членки, ще могат осведомено да отчитат тези възражения. Уважаеми, уважаеми колеги, аз съм твърдо убедена, че въвеждането на системата ЕКОЛ в Европа ще допринесе за повишаване на, на безопасността на движението по пътищата на всички участници в пътното движение. Намаляването на броя на происшествията и жертвите е приоритетна задача за Европейският парламент и той го е заявявал неведнъж. И утрешния вок <coughs> ще бъде пореден принос към постигането на тази обща цел. Благодаря на докладчика. Дебатът приключи. Гласуването